Ja. Ja, <clears throat> mesdames et messieurs. Дами и господа, обявявам това събрание за открито, което аз председателствам на мястото на нашата бивша председателка и като бивша заместник-председател на предишната комисия. Всички езици, освен малтийски, са на разположение. Мисля, че няма малтийски представител. Така че аз пожелавам добре дошли на всички нови членове на комисията ТРАН, с които ще работим през следващите 5 години, разбира се, и поздравявам и бившите членове, които отново виждам тук. Целта на нашето заседание е избора на председател и на бюрото, т.е. председател и четирима заместник председатели. Най-напред, разбира се, ще изберем председателят, който ще седне на моето място и ще осигури продължаването на нашата работа. Съобразно регламента, виждам, че имаме кворум, но, независимо от това, съобразно правилника, аз трябва да ви уведомя, че известен брой членове, титуляри, не са тук и с, са заменени със съгласието на тяхната група от заместници. Ще ви прочета списъка при условие, че няма никакви възражения. Госпожа Лукашеска, титуляр от ЕНП, заменена от господин Томаш Франковски и госпожа Ганима Дели, само за избора за председателството ще бъде заменена от госпожа Джейна Даулингс от Зелените. Госпожа Бет за Зелените ще бъде заменена от господин Даниел Френт. Господин Марко Кампо Медзони за Алде ще бъде заменен от Ромен Хайдер. Господин Томаш Пореба за Екаро ще бъде заменен от господин Анжел Замбаски господин Хуал Ферера Загое, заменен от госпожа Ансофия Пелтие, госпожа Катерина Конечна, се заменя от госпожа Клер от Буе, господин Давид Бърл Гранански е заменен от господин Джеймс Уелс. Ако няма забележки или възражения, мисля, че може да преминем към гласуването, така че аз моля да провери, всеки един да провери дали е, дали, е, има дали, своята карта всъщност. За, и, въпреки, че не е задължително да гласуваме с карти. И така, сега аз е, моля кандидатите за председател на комисията Транспорт. Кой е кандидат? Euh, За групата на зелените искам да предложа Карима Дали като председател на комисия. Има ли други кандидати? Няма други. Обръщам се към госпожа Дели. Искам да знае дали приема да бъде кандидат. Господин Рике, скъпи колеги, аз приемам с удоволствие да бъда вашата кандидатка. Благодаря, госпожа Дели. Съобразно навикците, тъй като няма други кандидати, аз предлагам да изберем нашия председател, нашата председателка с ръкопляскане. Госпожо председател, моля, отстъпвам ви мястото. Скъпи колеги, дами и господа, най-напред благодаря на Доминик Рикей, който не е само депутат, като е, той, той беше мой първи заместник председател през е, последните две години и половина, но това е приятел, експерт и стълб стожер на тази комисия. Искам да благодаря цялата работа, която беше извършена от из... Е, бившите депутати и благодаря на новите членове и членки на тази комисия. Аз съм гордо с вашия избор, че отново ме избирате за председател на комисията. Вие избирате една жена, млада. И така, това е едно, едно силно послание към европейските граждани. Никой нямаше да си помисля, че отново ще бъда, ще ръководя отново тази комисия. Тя е така важна, Транспортната комисия, и с голяма, за мен е голяма чест, но най-вече с голяма отговорност ние ще е, се справим с това предизвикателство. Предизвикателство на младостта, което, младеща, което приехме тук в парламента преди няколко месеца. Те искат от нас едно нещо. Ние трябва да поемем нашата отговорност, да действаме бързо, за да може да направим така, че климатичните проблеми и промените в околната среда наистина да бъдат взети на сериозно. Сектора на транспорта е силно засегнат. Сектора това са 30% от парниковите газове, но не е само това. И тази болест от 20 век, това е за замърсяването на околната среда, милиони граждани остават без транспортни средства, защото е твърде скъпо или пък е недостъпно. И така членовете на тази комисия няма да бъдат само прости свидетели. Ние ще бъдем а, а, действащи лица. Вашата работа е ясна. Да се улесни транспорта за нашите граждани, да позволим достъпа до мобилността за всички, който и да е да приемем нов начин на живот, да спазва, опазваме околната среда и да гарантираме качествен труд за всички и развитие за всички. Това е нашата задача и тази задача се резюмира в една дума. Аз ще бъда председателка на всичките членове на тази комисия и вратата на моята офис е винаги отворена. Поглеждам секретарията. Секретарията, вие не сте бюрократи, не сте чиновници, вие сте експерти в помощ на депутатите. И за вас, е, и вие също сте наши е, стожери в тази комисия. Предизвикателствата са сериозни, трябва да се, спазим, да се справим с пакета мобилност – и две години ние договаряхме, оговаряхме. Да, господин Маринеско, ние вече трябва да приключим с преговорите. Вие може да разчитате на мен. Аз съм достатъчно амбициозна и ще трябва да говорим по време на трилозите с комисията и с съвета. И се надявам, че всяка група ще продължи в със същите ритми, но трябва да работим също и пакета авиация, както комисията беше подхвърлила, трябва да намерим нашите е, газове, паникови газове и трябва да се направи същото и в морския сектор. Ние ще бъдем истинско реле, за да може всички проблеми, свързани с сигурност и е, замърсяване, да бъдат е, приложени в всичките, за всичките кораби, всичките пристанища, защото туризма също е от нашите компетенции. И сега трябва да приемем законодателство, за да може да въведем цифровизацията, както се прави в много области. Сега трябва да се динамизират социалните правила, край с социалния дъмпик и да може да имаме една социална Европа, която върви в правилната посока. И накрая ще приключа с нещо много важно. Тази комисия е... Това е врата към гражданите, това е причината, преди която ние ще Работим също и с гражданите. Ще ги каним да, да дебатират с нас редовно. Ние сме комисията също на иновациите. В, и в, ще бъдем етични и това е причината, поради която аз председателка на тази комисия. Аз се ангажирам, както вие, както всички докладчици, да подпишем хартата срещу конфликта на интереси, когато всеки един от вас бъдете докладчици. Прозрачността е част от тази комисия и аз просто искам да кажа накрая, тази комисия е ясно, пак поглеждам господин Маринеско, няма да злоупотребя с, в преговорите с съвета и комисията, но може да разчитате на мен да бъда достатъчно амбициозна и да направя така, че позицията на парламента наистина винаги да бъде вземана под внимание. Комисията Тран днес е не е, е навсякъде в Европейския парламент по всички досиета и комисията Тран ще бъде стълб е, в е, секторът, който трябва наистина да направи усилия, а същевременно да определи конкретни проекти, които гражданите очакват от нас. И ще направя така, че този мандат да бъде успешен, така че започваме още сега с състава на бюрото на тази комисия и вече без да се бавя, ще, ще прочета имената на бюрото. Най-напред започваме с това, че трябва да поискаме има ли кандидата за първи заместник председател в тази комисия. Добър ден, господин Либерески, вие имате думата. Much, благодаря, Скип Карима. Поздравлявам те за избора с ръкопляскания. Това е нещо хубаво винаги трябва да има приемственост. Вие говорихте за емисиите, отрицателния аспект на транспорта. Бих предпочел по-балансиран подход, защото транспорта означава работни места, бизнеса. Това е и фактор за увеличение на економическата ни конкурентоспособност. Транспорта означава и качество на живота, предвид на което искам да предложа за първи заместник председател нашия колега от социалистите и демократите демократите, Йохан Даниелсон от Швеция. Той е синдикалист. Ето е, защо той ще отговаря за е, качеството на работните места на милиони, е, които са найти в отрасъла. Това е източник на доходи за тях. Възползвам се от случая и искам да предложа и втория заместник председател Иштван Уихали от името на социалистите и демократите. Той е в по-голяма степен насочен към бизнеса, има по-голям опит в работата си. По този начин постигаме и по-добър географски баланс. Посочват се двете имена. Благодаря ви. Председателката благодаря. Има ли друг кандидат? Господин Даниелсон, приемате ли тази кандидатура? Uh, скъпи колеги, за мен е удоволствие да приема кандидатурата, разбира се. Председателката, благодаря господин Даниелсон. Ако няма други кандидати, пристъпваме към гласуване с ръкопляскания. Господин Даниелсон, можете да дойдете до мен на президиума като първи заместник-председател. Продължаваме втори заместник-председател. Има ли кандидатура? Има ли кандидат? Господин Маринаско, имате думата. Госпожо председател, от името на Европейската народна партия аз предлагам господин Свен Шулце. Има ли друг кандидат? Не виждам друг кандидат. Господин Шумце, е, искате ли да бъдете кандидат? Госпожо председател, първо искам да благодаря на моята политическа група за направеното предложение. Какво по-хубаво от това да бъда кандидат днес и да заседавам до вас? С удоволствие приемам кандидатурата. В такъв случай предлагам да изберем господин Шунс с ръкопляскания. Браво, вие ще бъдете моя втори заместник-председател. Елате до мен. Continue. Продължаваме. Има ли кандидат е, за е, трети заместник-председател? Господин Либерацки. Аз вече предложих е, господин Иштван Уихари, така че поддържам това предложение. За мен е удоволствие. Приканвам всички да го подкрепим с ръкопляскания. Председателката, ако няма друг кандидат, такъв случай, е, моля, господин Юлери, имате думата. Съгласен ли сте да бъдете кандидат и мой трети заместник-председател? Имате думата. Благодаря, колеги. За мен е истинско удоволствие да бъда предложен като кандидат. С удоволствие ще служа на семейството на транспорта и на туризма в Европейския съюз. Благодаря. Тъй като няма други кандидати, гласуването ще стане с ръкопляскания. Заповядайте до мен, ако обичате. Е, за четвърти заместник председател има ли кандидати? Имате думата. Благодаря. От името на групата Идентичност и демокрация искам да предложа господа Жули Люшонта. Тя е кандидат за четвърти заместник-председател на Комисията по транспорт. Има ли друг кандидат? Господине, заповядайте. Благодаря. Е, поздравления на всички за това, че са избрани. Е, за координатор на Групата Обновление Европа искам да предложа господин Жан Кристоф Патер като четвърти заместник председател. Благодаря. Благодаря тъй като за а, този пост на четвърти заместник председател има двама кандидати госпожа Люшонто и господин Отент от групата на Обновена Европа. Извинете, извинете. Да, всъщност да, вие се обновихте, не сте либерали, обновихте се. А, да, всички сме съгласни, че имаме двама кандидата. Добре. Да. Оливие от името на групата ИД, Идентичност и демокрация. Искам да кажа, че противно на правилата на любезност и демокрация присъстваме на маскарад и вследствие на този маскарад нашата група ще бъде лишена от пост в бюрото. Искам да ви кажа, че във вътрешния правилник на бюрото, не съм го писала аз, се посочва, че мълцинствата също трябва да бъдат представени. Това е задължение. Е, тоест, втората кандидатура явно ще лиши нашата група от това да бъде представена в бюрото. За нас това е скандал. И искам колегите да изправят така създадената несправедливост, като гласуват за госпожа Люшота. Председателката благодаря господин Оливие. Мисля, че никой няма право да е, държи уроци по демокрация. Имаме двама кандидати. Всеки може да бъде кандидат. Имаме двама кандидата дали в тази комисия всички са съгласни с факта да гласуват за един от двамата кандидати? Всички ли са съгласни? Добре, в такъв случай пристъпваме към електронно гласуване. Госпожа Люшота и господин Ожен, къде сте? Къде сте? Госпожа Люшота, е, приемате ли да бъдете кандидат при това гласуване? Гласът, е, отговор е да или не. Благодаря на цялата група Идентичност и демокрация за това, че ми гласува доверие. Приемам този пост с чест, но и смиреност. Господин Отенс, вие къде сте? Имате думата. Приемате ли да бъдете кандидат? Госпожо председател, за мен ще бъде чест да служа тази комисия като четвърти заместник председател, така че приемам кандидатурата. Така, е, е, имаме двама кандидати, пристъпваме към електронно гласуване. Всички ли си носят картата? Всички ли си носят картата? Така, е, начало на гласуването. Ще открия гласуването. Чакайте. Така, пробно гласуване. Пристъпваме към пробно гласуване. Ако всички сте доволни от комисията, натискате зеленото копче. Ако не сте доволни, натискате червеното копче. Това е пробно гласуване. Доволни ли сте от групата? Ако сте доволни, натиснете зеленото копче. Ако не сте доволни, червеното. Това е. е закриваме гласуването. Край на гласуването. 40 са е, свръхдоволни, много добре, двама още не знаят. Добре. И така. Е, пристъпваме към гласуването на четвъртия заместник-председател. Гласуването е просто. Зеления цвят ще бъде за госпожа Лешота, а червения ще бъде за господин Отенс. Така, съгласни ли сте? Добре, с зелен цвят гласувате за госпожа Люшонта, червен цвят господин Отенс. Ясно ли е за всички? Пристъпваме към гласуване. Всички ли гласуваха? От НП има един глас повече. Зле започва. Както обикновен. Хайде, един от вас е гласувал в повече. Да. Да, хайде един по-малко да гласува сега. Добре. Закривам гласуването. 31 31 глас за господин Отенс, 16 гласа за госпожа Решота. Господин Отенс, вие сте избран за четвърти заместник председател. Е, елате тук е, на масата на бюрото. Скъпи колеги, Насрочвам ви среща. Направо ви насрочвам среща. За следващото заседание, което ще се проведе на 24 юли в 9 часа сутринта. 9 часа сутринта. Е, искам да сте тук. След това ще има заседание, но само за координаторите. Само за координаторите ще се проведе заседание на координаторите на 19 юли, другата седмица. Ако няма други забележки, скъпи колеги, закривам заседанието. Благодаря.